Първата точка е приемане на дневния ред. Искам да ви предложа две дребни изменения. Първо за освобождаването на отговорност за изпълнение на бюджета. Да гласуваме анблок след пета точка. Всички доклади са на Юта Хаук. В началото имаме устойчиво бъдеще за транспорта, а точка 15 е мой доклад по който не е много спорен и затова предлагам да го разгледаме преди точка 14. Той е съвсем формален. Съобщение на председателя. Днес нямаме естонски, е, литовски, малтийски, словански, словенски. След обед ще има словенски, когато господин Петерле ще дойде да говори за програмата за действие срещу рака. Аз искам да ви обясня как функционира новата електронна система за внасяне на изменения. Това е системата АТ4. Author Amendment. Асистентите са уведомени как действа. И ако искате да се запознаете, може да получите подробна информация от секретарията. Това ще бъде доста добре, защото вече седем от докладите в нашия дневен ред минаха по тази система и от днес нататък измененията ще се внесат само по тази система. Така, минаха докладите на госпожа Парманова, на господин Фейнор, на господа Еванс, господин Флоренц и госпожа Матиас фалшифицираните им а, лекарства. Моля асистентите да внимават и да внасят измененията, ползвайки новата система. Искам също да ви уведомя, че че че разговор. Е, че Иво де а, а, е, е, подаде оставка, ние съжаляваме. Той беше много компетентен, много запален по работата си. Не знам защо прекратява дейността си, но смятам, че беше дълбоко разочарован от резултатите от срещата в Копенхаген. Избрахме новата Европейска комисия в Страсбург, както знаете. Тя вече действа. Пике, Карл Фридрих, който първият отговаря по, за климата, втори за, е директор на Генерална дирекция околна среда, Мадлен и Петър Цанглен, Цангъл на генерал директор на директ, генерална дирекция хуманитарна помощ. Председателя Барозо изпрати писмо на всички държавни правителствени ръководители, посветено на свързаните с промените в климата проблеми. noch die Option haben, 30 CO2 zu reduzieren. Das ist in dem Целта е да предложим по-висока цел намаляване до 30% на емисиите на въглероден диоксид. Това е споменато в писмото на господин Барозо. Средата на март Света на министър ще приеме предложението си по биоразнообразието и се надяваме на конференцията в Анагоя през октомври тази година да си поставим амбициозни цели в областта на биоразнообразието. Това са съобщенията на председателя. Преминаваме към точка трета приемане на протоколите от заседанията на 13, 14 и 25 и 27 януари. Ако нямате никакви възражения до края на заседанието, те се считат за прияти. Следваща точка, четвърта поред. Въпрос в рамките на парламентарния контрол. Въпрос от колегата Барт Стас за материалите, които влизат в контакти с храни. Предлагам господин Стас да представи въпроса си и е, господин Ерик Подли, компетентната дирекция, да отговори. Е, Благодаря ви. Колеги, ще бъде кратък, защото самият въпрос изисква много подробности и самият той е има с много широк обхват. За това очаквам и предварителен отговор от представителя на комисията. Проблемът е, че когато говорим за материали, влизащи в контакт с храни, ние трябва да имаме цяла поредица от законодателни актове и ако погледнем вебсайта на комисията, ще видим, че там има списък на действащо законодателство в момента. Има дори и диаграма, която в обобщен вид представя всички такива материали. И в доста конкретен вид посочва какво е съществуващото законодателство. Така че вече има достатъчно законодателни актове за много материали, като гумата, пласт, масата, керамиката. Но има и материали, които не са обхванати от никакво законодателство. И държавите членки са онези, които се предполагат, че трябва да регламентират тези материали. Някои от тези материали напълно вероятно могат да предизвикат съмнения за безопасността им. Например, печатарското мастило – то може да влезе в контакт с хранителни продукти и да предизвика потенциално проблеми. Има и друг проблем, че пределите за преминаване на вещества от материалите в храните, такива пределни стойности са били в много случаи установени, но смятам, че те трябва да бъдат преразгледани в момента. Има още един проблем – когато се пускат на пазара нови материали, например материали с наночастици, това също може да бъде проблем. Затова предложих този въпрос. Аз казах, че съм задал четири конкретни въпроси и очаквам да чуя отговор на комисията и може би след това заедно с колегите ще имам възможност да отговаря. Благодаря ви, господин Стас. Мога ли да помоля комисията да отговори?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 преминаването на веществата от материалите в храните определено може да случи, когато има нова научна информация, преоценката от страна на Европейския орган за безопасност на храните винаги ще бъде задължително условие. Затова всеки економически субект, който използва разрешени неразрешени и не включени в списка вещества, трябва незабавно да информира за това комисията, за да се извърши научно изследване с цел определяне на риска за здравето на потребителя. Що се отнася до въпрос 3, до разрешаването на веществата, които се използват в материали, влизащи в контакт с храните, то тук се използва информацията за предназначението. Посочва се какви хранителни продукти могат да бъдат в контакт с този материал и също какви са възможните последици от това. В своята оценка на риска Европейския орган за безопасност на храните трябва да отчете това. При процедурата за издаване на разрешителни ще се посочват ограниченията при използване на тези материали. Това могат да бъдат ограничения, свързани с вида храна или ограничения за това какви материали могат да влизат в контакт с храните. Разбира се, по време на издаването на разрешител не могат да бъдат обхванати всичките хиляди хипотези. Затова производителят на, опаковката отговаря за това, че той произвежда опаковки, които са подходящи за съответните хранителни продукти. И що се отнася до въпрос 4? Всички материали, влизащи в контакт с храни, според законодателството трябва да се произвеждат в съответствие с добрите производствени практики. Това означава, че производителят трябва да гарантира безопасността на тези продукти. Независимо от това дали има пълна хармонизация или се прилага действащото национално законодателство. Това означава, че производителят трябва да гарантира безопасността на своя продукт. Като определи подходящите изходни материали, които контролира производствения процес, така че да не се привнасят или да не се създават вредни вещества чрез контрол на крайния продукт. И този принцип се прилага към цялата верига на производство на опаковки за храни. Всички етапи трябва да бъдат документирани от производителя. Тези документи трябва да бъдат достъпни за органите, които извършват контрол върху храните и токсикологични данни трябва да бъдат предоставени за унези вещества, които могат да преминат в хранителните продукти и за които не е имало разрешение или не е била проведена оценка на риска. Както вече казах, тази година ще започнем процес на преразглеждане на онова законодателство, което все още не е хармонизирано в сферата на материалите, влизащи в контакт с храни. Това основно ще се отнася до печатарското мастило, металите, най-вече алуминия, материалите за повърхността на опаковките и токсикологичните данни. ще бъдат също така определени онези данни, които ще трябва да се предоставят от производителя, за да се гарантира добрата производствена практика. Това е много сериозна задача. Ние искаме да установим връзка между законодателството РИЧ. Вие знаете за това законодателство и ние искаме да има много ясно взаимодействие с оценката по законодателство РИЧ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за тази информация. Дали има допълнителни въпроси? Господин Стас. Благодаря. Искам да коментирам само последния отговор а, на представителя на комисията на четвърти въпрос. Да, производителите наистина трябва да спазват добрата производствена на практика. Трябва да спазват стандартите. Но аз лично настоявам на задължителния характер на тези стандарти. Токсологичните тестове са изключително важни и аз оставам с впечатление, че Европейската комисия като че ли не е много активна на този фронт. Говори се за поне 17 вида продукта. 7 са регулирани, а други 5 въобще не са по-настоящем. Що се отнася до пластмаси, пластмасите. Те наистина са добре регламентирани. Дори има един документ от началото на годината на Европейската комисия, където са записани намеренията на същата комисия да се вгледа в съществуващите директиви и да се опита да ги включи в един регламент, така че да има консолидиран текст. Считам, че това е изключително добра инициатива и искам да поздравя комисията за тази идея. Но казвайки всичко това, ако погледнем регламента, който се подготвя по-настоящем за пластмасата, трябва да кажа, че там има доста недостатъци. И ще дам пример. Няма достатъчно правила за отсветителите, а също така и за разтворителите, които се използват в производствения процес. Ето това са нещата, които ме безпокоят. В отговор на първия ми въпрос, представителят на комисията току-що заяви, че в новия проекто регламент ще има един срок от 12 до 18 месеца. Е, трябва да ви кажа, че това от години се точи и не за първи път се занимаваме с а, е, този текст. Искаме се да има един по-збит график. И накрая, печатарското мастило. Това, което ме безпокои при тях е свързано с общественото здраве, защото се случват а, е, определени инциденти. Например, има разследващи журналисти, които са коментирали тази тема и доста неща ме притесняват. Председателя, благодаря. Давам думата на госпожа Клас. Благодаря, председателю. Трябва да кажа, че искаме да говорим за биоциди, сега говорим за вещества, които са в контакт с храни. Искам да попитам комисията как разделяме тази тематика и как избягваме дублирането в тези сфери. Трябва ли да го изключа аз това, примерно, от директивата за биоцидите, защото господин Старс малко по-късно може да поиска директива за материалите, които са в контакт с храните. Така как разделяте тези тематики? Председателя, бихте ли отговорили на въпроса? Благодаря. <clears throat> Първо ще отговоря на господин Стас. Бъдещите регламенти и бъдещия регламент, който смятаме да предложим на парламента и на съвета, ще обхване всички вещества, преди да предложим проект регламент на вашия парламент и на съвета, ние трябва да направим а, проучване за оценка за въздействие, да видим какви са всички възможни варианти, да, каква ще бъде цената и ползата, а, особено за малките и средните предприятия. Това е доста дългосрочна работа, защото трябва да се обхванат десетки хиляди вещества. Трябва да се помисли за <clears throat> новаторството. Господин Стас спомена наночастиците. Това е една изключително новаторска област, където техника и наука се преплитат за изобретяване на все нови и нови вещества и ние трябва да сме изключително внимателно от тези нови вещества и материали да не представляват опасност за потребителите. За жалост не разполагаме с достатъчно научна информация. От друга страна, задължение на държавите членки е да контролират прилагането на подзаконовото законодателство, рамково, рамковите регламенти на Европейския съюз за влизащи в контакт с рани материали и а, конкретните регламенти за различните вещества. А, Има и вещества, по които няма хармонизирано законодателство. Държавите членки трябва да наблюдават и контролират използването на добри практики от лабораториите и от производителите. Те са задължени да ни информират, когато да, ни, при контрол бъдат установени пропуски и да вземат необходимите мерки. По отношение на мастилата няма общностно, общностни разпоредби, но имаме един общ закон за храните, съгласно който на пазара не могат да се пускат хранителни продукти, включително и опаковките, съдържащи токсични мастила. Спомняте си през 2007 година проблема в Италия а, с мастила, които преминават през опаковките на млеката Тетрапак. Отговор на госпожа Клас. Има два вида вещества. Биоцидите. В които са включени редица почистващи дезинфекционни препарати, препарати за хранително-вкусовата промишленост, за земеделието и животновътството, материали, вещества, които не са включени в тези, за които смятаме, че са в контакт с храните. Пряк контакт. Въпреки това обаче такива материали опаковат или са в близост до храните, и има, макар и не много тясна връзка между биоцидите и материалите, влизащи в контакт с храни, връзка, която вече е подчертана в новия регламент за биоцидите. В това са включени два типа вещества – за които се иска разрешение. Някъде има припокриване, има материали, които са, влизат в контакт храните, които могат да станат, да се превърнат в биоциди, да кажем. Има опаковки, които ограничават или убиват бактериите. И в такъв смисъл вече се получава връзка между законодателството за биоцидите и за материалите, които влизат в контакт с храни. Така че а, е, мисля, че мога да успокоя госпожа Клас по този въпрос. Благодаря. Друг въпрос, съвсем кратък, Карл Шарита. Отговорност на държавите членки е да се занимават с изпитванията и с правоприлагането. А, да, казахте, те ще подават информация към вас, но аз искам да попитам колко изпитвания са направени от държавите членки в, според докладите, които са ви изпратили и колко а, проблеми са установили и всъщност какво изпитват, какво търсят с тези изпитвания. Сигурни ли сме, че има надлежно прилагане на този регламент? За съжаление, не мога да ви отговоря колко тестове правят държавите членки, но наистина правят и то на различни равнища. Първо на пазара, а именно взимат продукти от супермаркетите, ресторантите и проверяват опаковката и преминаването от вещества от опаковката в хранителния продукт, а също така контролират вносните продукти. Когато примерно става въпрос за внос на керамика, на посуда, пластмасови ножове, чаши, се осъществява контрол при вноса и когато той покаже, че има неспазване на общностното законодателство, продуктите се отхвърлят на границата и се връщат в изходящата държава. Така че Както виждате, контрол се упражнява и на границата, и вътре в държавите членки, както на пазара, така и в произвеждащите предприятия. И когато възникнат сериозни проблеми, спуснати вече на пазара продукти, се прилага процедурата за предупреждение в рамките на мрежата за ранно предупреждение, за да бъдат информирани всички държави членки и трети страни за тези продукти, които се изтеглят от пазара. Както виждате, има а, редица механизми, които позволяват продуктите незабавно да бъдат изтеглени от търговската мрежа, ако не отговарят на законодателството. Освен това има и инспектори на ветеринарната служба и службата по храните на Европейския съюз, които контролират дали държавите членки прилагат законодателството по отношение на храните, на материалите, влизащи в контакт с храни, как се прилага. И ако спазването не е в достатъчна степен, се е, предоставят отчети, които са публично достояние. И може да прочетете. Благодаря ви. Мисля, че получихме един доста е, подробен отговор. Сега ще преминем към гласуване. Надявам се, че всички си носите картите. Подгответе се, защото ще гласуваме електронно. Както казах, ще гласуваме анблок всичките предложения за освобождаване на, от отговорност за изпълнението на бюджета по Секция 3. Има 4 изменения. Изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Wer ist dafür? Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Äh, И окончателно гласуване електронно. Моля, започнете да гласувате. Abstimmung ist beendet. Das ist eindeutig 38 dafür. 38 за 39, един въздържал се. Поздравление за госпожа Халк. Сега агенциите за химически продукти няма изменение. Гласуваме окончателно по електронен път. Моля, гласувайте. 41 зал, 42, ма като единия е въздържал се.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 превенция на предотвратяване на болестите. Гласуваме електронно. Четирсет за, един въздържал се, има се. Е, Европейска орган за безопасност на храните, Европейска Моля, гласувайте. 41 Един против един. въздържал се. Приема се. Следващо освобождаване Европейска агенция по лекарствата с две изменения. Първо за против, Въздържаване се, приема се. Второ е идентично. Сега гласуваме целият текст електронно. Четиридесет и двама за, един въздържал се. Приема се. И накрая Европейска агенция по околната среда без изменение. Моля, гласувайте за целия текст. Край на гласуването. 42 за, един въздържал се. Поздравления за госпожа Халк за всичките доклади, изготвени за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008 година. Пето, устойчиво бъдеще за транспорт, доклад, който съм изготвил аз, с 39 изменения. Изменение първо, разделно, първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да променим, да проверим електронно. Гласувайте по втората част. 18 за, 42 ма. Отхвърля се. Изменение 2 за, против. Приема се. Изменение 3 за, против. Въздържали се. Приема се. Добре, пак ще проверим. 21 за, 21 против, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържава се, приема се. Изменение 7 за, против, приема се. Изменение 9 за, против, въздържава се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за Ja. Ja, Änderungsantrag 8. Äh, wer ist dafür? Изменение 8 за. Против въздържали се, ще проверим електронно. Моля, почнете гласуването. 29 за, 15 против. Приема се. Изменение 8, втора част Б. За, против. Приема се. 11 за, против, Отхвърля се. Добре, ще проверим, моля. Почнете да гласувате. Abstimmung geschlossen. Angenommen. Приема се. 24 за, 16 против. Изменени 12 за, против. Отхвърля се. 13 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за, против. Въздържава се. Приема се. 18. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Хайде да проверим все пак втората част на изменение 21. Деветнайсет за, 25 против, отхвърля се. Изменение 18, втора част за против. Отхвърля се. Изменение 22 за против. Задържали се. Ще проверим. Ja. А, 20 са, 18 против. Приема се. Параграф 5. Изменени 17 за. Против. Отхвърля се. 15 за. Против. Отхвърля се. 16 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Приема се. 21 за. Против. Отвърля се. Dagegen Enthaltungen abgelehnt. 23. се отхвърля 23-то за против. Е, отхвърля се 24 за против. Отхвърля се 25 за против, отхвърля се. 26 за, против, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. 27 за, против, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, приема се. 31 за, против, отхвърля се. 32 за, против, Отхвърля. се. приема се 33 за. Про... Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването 18 за против, 25 за, 25 против, отхвърля се 34 за. Против. Въздържали се, приема се 35 за. Против. Приема се 36 за. Против въздържали се, отхвърля се. 37, първа част за, против, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. 38. Раздел... Първа част за против, отхвърля се втора част за, против, приема се 39 за, против, въздържали се, приема се. По 39 на електронна проверка. Отхвърля се. И окончателно гласуване електронно. 43 за, един въздържал се, нито един против. Сега ще представим това становището на транспортната комисия. Следващата точка доклад на госпожа Лилтар за стратегия за устойчиво развитие на европейската аквакултура. Пето изменение, първи програф за. За, моля. Против. Въздържали се Приема се. Дафюр. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето за.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 Единайсто изменение всъщност иска от Европейската комисия да направи на място на страните производители едно проучване. Това е, става дума за страните, където идва рибата, за да видим каква може да бъде вредата за здравето на общността. Нито 12-то, нито 13-то се занимават с тази тематика, така че това изменение изисква едно такова проучване на място, там където е производството и в последствие Европейската комисия трябва да направи анализ, за да видим дали може да има това някаква вредни влияния върху здравето. Добре, казва председателя. Благодаря. Добре, 11 гласуваме за. Против. задържали се. Приема се. Поздравления. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим електронно. Моля, гласувайте по 15-то изменение. Прекратете гласуването. 23 за, 20 против. Приема се 16-то изменение за, против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, но нека да проверим електронно. Моля, гласувайте по 16. Прекратете гласуването. 22 за, 20 против. Разликата е много малка. Приема се. 17-то изменение за. Против. Издържали се. Мисля, че отново мнозинството е идентично, така че приема се. 18-то изменение. За. Против. Нека да проверим електронно. Гласувайте по 18. Моля, гласувайте. Прекратете. Значи обратното. 20 за, 23 има против, така че се отхвърля. 19. то Приема се. Преминаваме към първо изменение, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част. Приема се. Следващото изменение. За, против, въздържали се, хвърля се. Трето изменение за, против, съжение. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, гласуване по целия текст, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 42 за, никой няма против, нито въздържа се. Поздравявам госпожа Леотард за бъдещето на европейската аквакултура. И сега следващото гласуване по Европейската програма за наблюдение на Земята на господин Проди. Сега гласуваме по измененията на докладчика номер едно. Кой е за? против, приема се. 2, кой е за, против, въздържали се, приема се. Номер, номер 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. Номер 4, за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Гласуването започва. Гласуването приключи. Отхвърля се. И окончателно гласуване по електронен път, моля. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. 42 за, никой против. Поздравления, господин Роди по този много важен доклад. Предложението беше с малко изменение на дневния да преминем непосредствено към точка 15 за гласуване. Това е наистина чиста формалност, няма промени в съдържанието. Става дума само за промяна от правна гледна точка, чисто формална промяна. Предложението на комисията променя правното основание от решение на съвета, което преди беше директива, към процедура, която което предполага законодателство, приемано с участие на парламента. През 2004 година този пакет беше в компетенциите на комисията и правната промяна беше одобрена от парламента и директивата де-факто замества предишното решение на съвета. И за да се отстрани цялата правна неяснота, старата норма трябва да бъде отменена и да се приеме нова норма. Особено важно в този аспект е това, че ще се визират формуляри за инспекции. Така че този доклад е важен, т.е. този доклад фактически ограничава предишното решение и утвърждава действието на директивата от 2004 година. И тъй като това е чиста формалност, аз като председател предлагам направо да преминем към гласуване по целия доклад, разбира се, ако няма възражение от вас. Разбира се, бихме могли да изслушаме мнението на комисията и на докладчите в сянка. Представителят на комисията дали би искал да каже нещо накратко? Благодаря, господин председател. Мисля, че. Вече казах, че това е на юридическо начинание, за да се засили прозрачността. Мисля, че беше казано всичко и с това променя правилата за внос. Благодаря ви, господин Латомада. за това, че потвърдихте това, което казахте. Господин Шнелхарт, да, благодаря ви. Мисля, че това, което ние решаваме в момента е нещо излишно, защото тези разпоредби са влезли в сила през 2006 година, така че крайно време е нещата да са изяснени от правна гледна точка и аз също смятам, че старото решение, че трябва да бъде отменено, за да могат вносителите и износителите да имат правна яснота. Благодаря. Виждам, че няма други желащи да се изкажат, така че преминаваме към гласуване по този доклад. Кой е за? Кой е против? Единодушно, няма въздържали се. Сега е, по електронен път гласуваме. Това е гласуване по законодателен регламент. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35 са за, няма против. Всичко е ясно. Значи нещата са изяснени, що се отнася от правната гледна точка. Сега се връщаме към точка 14. Биоцидите. Тук имаме доклад от госпожа Клас. Давам дум. Ще, ще й дам думата след малко, за да каже уводни думи за доклада. И след това ще имаме дебат. Да, заповядайте, госпожо Клас. Благодаря ви, господин председател. Биоцидите и въпросът на господин Стас преди малко показват колко е сложно да бъдат категоризирани биоцидите, защото има припокриване. Ние непрекъснато говорим за дефиниции, но има едно нещо, което е сигурно, че биоцидите се прилагат в много сфери. Те се използват за запазване на дървен материал, използват се в инсектициди, в отрови за мишки, плахове и т.н. и нататък. И всъщност ние сме в контакт с биоцидите всеки ден. В този доклад се говори за преразглеждането на доклада за издаване на разрешителни за използване на биоциди, който ще бъде трансформиран в директива. Доклада от 1998 година. Съществуващата директива се оказа не особено ефективна. Програмата за преразглеждането и би трябвало да приключи много отдавна, но се очаква, че тя ще продължи до 2014 година. Новият регламент за първ път ще наложи общоевропейски норми за използване на биоцидите. И този въпрос, според комисия, трябва да бъде в компетенциите на Европейската комисия по химикалите, а други смятат, че това трябва да се извършва чрез взаимно признаване между държавите и членки. Документът на комисията би могъл да бъде по-конкретен и процедурата трябва да се упрости, за да може да се намалят и разходите на производителите. Моите приоритети в доклада са първо опазване на околната среда, при разрешаването и пускането на пазара на биоцидите, разбира се, трябва да се гарантира спазването на принципа на предпазливия подход и трябва, разбира се, да има позоваване на Европейската рамкова директива за водите. Критериите за изключение трябва да бъдат много ясно формулирани. Комисията в момента предлага канцерогените, мутагенните и други вредни вещества от категория 1 и 2 да бъдат включени в списъци. Аз предлагам други критерии за изключване, така че да има съответствие с директивата за растителна защита и също така да се спазят принципите за предпазливия подход и опазване на околната среда. тук говоря за вещества като ПВТ, като устойчивите органични замърсители и други. Аз използвах предложенци за списъка от регламента за растителна защита. Вие знаете, че няма точни дефиниции. Затова призовах комисията до 2015 година да формулира критериите, също така критериите за канцерогенни, мутагенни и увреждащи репродуктивната система вещества – е, както и веществата, които пречат на нормалното функциониране на ендокринната система. Така че важно е критериите за изключване да отговарят до голяма степен на критериите, съдържащи се в директивата за растителна защита. Но в случая с биоцидите трябва да имаме повече възможности за изключване и аз ще спомена какви са тези възможности. Например, излагането на хората и околната среда на активни вещества, ако това излага на този риск е пренебрежи, защото това вещество се използва по определен начин, това трябва да бъде изключение. Също така, ако тези вещества са необходими, за да се избегне сериозно увреждане на човешкото здраве и околната среда. И трето, ако не включването ще доведе до несъразмерни отрицателни последици. Разбира се, тук не трябва да се допускат никакви празноти, когато става дума за гарантиране на безопасността. Много вещества са обхванати от изключенията, предвидени в други законодателни актове. За това, когато говорим за изключение, не трябва да подкопаваме нивата на защита. За това веществата, от списък от номер 14 номер 19 са толкова важни. И за това много са важни и техническите аспекти и техническите нововведения, например, все по-често ще се използват наноматериалите. Затова трябва да мислим за защита на потребителите. Потребителите трябва да знаят и да са сигурни, че те използват продукти, които са максимално безопасни, независимо от това в коя държава членка те ще купят тези продукти. Освен това, когато става дума за стандартите за безопасност, важно е да се гарантира, че продуктите, произведени извън Европейския съюз и веществата за производство на такива препарати, отговарят на стандартите на Европейския съюз. За това е необходимо да има ясна система за етикетиране с кодове на производителя и друга важна информация. Винаги, когато говорим за биоцидите, включително и когато те се използват а, като, а, като консерванти за храните или за външна употреба, например, когато те се използват за дезодоранти срещу изпотяване на краката или когато използваме биоцидите в промишленото производство, ние трябва да отчитаме възможните последици, затова трябва да провеждаме, да гарантираме специално обучение на професионалните потребители, така че хората да знаят как точно се борави и какви точно са последиците от използването на биоцидите, когато става дума за процеса на производство ако определени биоциди са свързани с нисък потенциален риск, те могат да бъдат разрешени от Европейската агенция по химикалите, а в много случаи се разрешава държавите членки да дадат такова разрешител. Обаче тук имаме неяснота няма никаква дефиниция на това е какво е висока степен на риск или ниска степен на риск и как да се разпределят тези отговорности между Европейската агенция и държавите членки. Затова смятам, че трябва да има един процес на издаване разрешител за всички продукти. Може би трябва да въведем междинен етап и да кажем, че тъй като има толкова много дейност по регламента РИЧ, ние трябва да въведем една временна междинна система и трябва да имаме общо европейска система за разрешаване на всички продукти. Мисля, че това може да доведе до едно по-бързо издаване разрешително разрешителни и хармонизиране на европейските норми, свързани с пазара. Що се отнася до търговската тайна и други подобни въпроси, разбира се, трябва да имаме система за защита на данните и смята, че този въпрос най-добре би се решил по централизиран начин от Европейската агенция по химикалите. Също така смятам, че тази система трябва да се основа върху регламента РИЧ. Очевидно ще трябва да има допълнително разрешително за търговските марки или за малките промени. Например, ако просто се променя наименованието на търговското дружество, трябва да има упростена процедура. За това предлагам изменения, които да позволят да се намалят разходите за търговските дружества, ако те произвеждат а, или продават по-малки количества, може би няма да има нужда тези дружества да подават заявка за пълна разрешителна процедура. Също така трябва да обмислим за това, че трябва да обясним това, че високите разходи за регистрация могат да отблъснат хората, да отблъснат економическите субекти. Що се отнася до възможното развитие на резистентност срещу инсектициди, ние трябва също да обмислим, че е необходимо да се проведе проучване в тази сфера. В избирателния ми район в момента има новини и се съобщава за това, че нов вирус е бил открит като вътрешноболнична инфекция. Затова е много важно, когато имаме особено устойчиви патогени, ние да знаем, че биоцидите могат да ни помогнат и, например, този нов вирус изисква нови методи, нови вещества за дезинфекция. Затова е важно да има качествени продукти и те да се използват по надлежен професионален начин. Необходимо е да се прилага правилната доза и то своевременно. Затова трябва да се обучават всички, които използват тези биоцидни продукти, включително и продукти за почистване и хигиенизиране и дезинфекция. Защото един продукт може да не бъде сам по себе си опасен, ако не се прилага по подходящ начин, той може да бъде вреден или да доведе до резистентност на патогенните микроорганизми. Ние не можем да избегнем използването на биоцидите. Знам, че много колеги от южно европейските страни обикновено мислят за инсектициди, когато става дума за биоциди. В регламента имаме възможност да оптимизираме използването на биоцидите и да намалим риска. Надявам се, че ще чуя полезни предложения от колегите от южноевропейските страни, така че да можем в крайна сметка да имаме едно добро законодателство и един добър регламент. Благодаря ви предварително за сътрудничеството. Благодаря. Темата е сложна. Има различни аспекти, защита на околната среда, на човешкото здраве. И в този отрасъл също така работят е, и много малки и средни предприятия, не само големи, за които също трябва да мислим. Сега давам думата на господин Йоргенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия докладчик. Смятам, че докладът позволява една много балансирана позиция. Разбира се, ще кажа и някои критики, освен положителните. Неща първо, обаче искам да се спра на процедурата. Вероятно това не е по вина на докладчика, но получихме текста много късно. Обещаха ни да ни го изпратят преди колената вакансия. След това датата се отлагаше. И все още даже не съм видял окончателния текст на датски. Петък получих текста на датски, след това изменение на немски, така че имахме твърде малко време да обмислим тези сложни въпроси. защото правите технически предложения, което е много трудно да преценим. Затова ви предлагам да отложим срока за внасяне на изменения. Една седмица не е достатъчно. Те не могат да бъдат преведени за една седмица. Въпросът е наистина много сложен. Темата изисква внимание. Не знам кой да вземе решение, председателя, докладчика, но според мен това е необходимо. Сега по съдържанието. Първо, мисля, че е много добре, че наблягате на факта, че тук се приплитат опазването на околната среда и здравето, конкуренцията, условията на производство. Искам и много важно да се спазва пред с принципа за предпазливост. Питам се дори дали не можем да отидем по-далеч. Като чета текст имам чувството, че изпращате добри сигнали. Става през околна среда издаване, но отивате далеч в законодателно отношение. Мисля, че може да направим още една крачка напред, не само да изпратим сигнал, да направим всичко възможно да защитим околната среда и човешкото здраве и не трябва <clears throat> да само някакво правно основание, но общо правно основание в двете области. И ще ще предложа изменение да имаме едно тройно правно основание, за, което включва околната среда и здравето, не само член 95 вътрешния пазар. Според мен това е важно, а, за да се запази и здравето и околната среда. Надявам се, че ще приемете тази възможност. Мисля, че освен това ще трябва да наблегнем на член първи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 да търсим една точна дефиниция и за да чуем едно научно становище, което комисията да ни предложи. По отношение на критериите за определяне на веществата предлагате редица изменения, които позволяват да уточним какво точно целим. може би ще ви помогна с някои изменения, тъй е още по далечно вече това, което предлагате е отлично. Има обаче една област, където не съм съгласен с вас, а именно дерогациите. som, som de eh, forordfører indfører, er nødvendige Jeg er bange for, at det er at åbne. А, предложих, предлагате три дерогации, които според мен не са необходими. А, и затова ви предлагам да ги премахнете. Jeg synes faktisk heller ikke, det er i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet at holde fast. И така, както заявих, предпазният принцип е, принцип е изключително важен. От друга страна трябва да разгледаме и взаимодействието между органите за разрешителни, т.е. органите, които издават разрешителни. Както знаете, има най-различни такива, но според мен е нужна една ясна картина за въздействието на предложенията, които правите тук пред нас. Аз лично мисля, че ако излезем с такъв документ до малка или до по-голяма степен, първо трябва да имаме ясна представа за това какви са възможностите една от държавите членки да наложи вето. Това ни връща обратно също така и на а, различните продукти за растителна защита. Там възникват много проблеми и те се появяват и в нашия дебет. Има определени държави, които биха искали да се вземат специфичните обстоятелства при тях. Но според мен този дебат е изключително важен и особено ако следваме линията, която вие предлагате, а тя е да се предоставят по-големи правомощия на ЕКА. Това са първоначалните ми е, бележки. Мисля, че ще е нужно повече време за изменения. Поне на мен ще ми е нужно повече време, защото бих искал да предложа много добри изменения. Ако имаме само седмица за такива изменения, просто не мисля, че ще успея. Пък и колегите едва ли ще успеят. Аз говоря съвсем малко немски, а ми се иска на датски да получа тези изменения, пък няма да има възможности за превод, като че ли. Благодаря, казва председателя. Можем да подобрим нещата, надявам се. А пък а, докладът за биоцидите е една възможност да подобрите своя немски. Така че може края на седмица да го отложим или 15 март. Пет дни още по този начин ще ви дадем. Да, тогава може би ще можете и на датски да ги направите. Благодаря думата на колегите в Сянка, докладчици в Сянка. Не виждам двама от колегите. Геолен го няма. От комисията Имко. Госпожа Сартория няма. Искате думата ли? Дероси, мисля, че пръв повдигна ръка. Отбелязахме ви, отбелязахме ви. И така. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това отлагане с 5 дни не е достатъчно, като се има предвид огромното количество работа, което е необходимо по този текст. Много е сложна темата, много е труден а, самият текст. И ако сбъркаме, това ще създаде огромни проблеми за общественото здраве, за производителите, за ползвателите на тези продукти. Е, е, трябва да поясним първо, че има голяма разлика между биоциди и биоциди, защото има определени биоциди, които са абсолютно ам, безвредни. Те, да речем, се използват, за да не влизат комари в домовете. И на пакета, на опаковката трябва да пише, между другото това вече го пише, когато има биоциди, трябва да пише, че присъства биоцид и че този биоцид може да се използва в домашна среда или в битови условия. От друга страна има други продукти за борба с комарите, които се използват, например, за избиване на опасни комари, опасни за човешкото здраве. Те трябва да се използват при други обстоятелства. След това има и трета категория биоциди например, много опасни за човешкото здраве. И, примерно, същите тези биоциди се използват пак срещу комари, но там има изключително големи ограничения. Да речем, населението трябва да си затвори всички прозорци преди да се е, използват и така нататък. Та, една и съща политика, политика за борба с комарите, може да доведе до три категории продукти за използване, част от които са абсолютно безвредни, използват се в дома. а те са биоциди, а и след това други, които се използват а, извън а, битовите условия, но се използват от експерти или от а, обучени хора, за да може да речем да се освободи от комари определена градина и след това вече специализирани фирми пък употребяват съответните биоциди, за да унищожат а, комарите в цял един регион. Така че не е лесно да се направи разграничение между тези вещества. Те си остават в околната среда и а, те са опасни. Да, трябва да се внимава. Когато говорим за фунгицидите, които също са биоциди, а, по принцип те са вътре в продукта, те са инкорпорирани в самия продукт. Следователно, за да може да се ползва този продукт, това трябва да има предвид. Да речем, ако използва някакъв фунгицид е, определено растение, то тогава ще има остатъци в растението и не може определен период от време да се консумира това растение. Ако аз консумирам един продукт, който е третиран с фунгицид, който може би не е много опасен, но ако аз го изям, след 10 дни, а не след 30, а, може да се окаже вреден. Така че има определени решения, които са ни необходими, за да можем да видим а, кога този фунгицид или биоцид вече е изчезнал от продукта. Не мисля, че това е добре регламентирано, а смятам, че е изключително важен този въпрос, защото аз в крайна сметка, ако го изям прекалено рано този, това растение, може да се окаже, че то е отровно. Ако погледнем, да речем, а, дините и пъпешите. Ако отвън използваме антипаразитен продукт, за да напръскаме този плод, той е много силен, защото никой не яде кората на динята, нито кората на пъпеша. Докато при ябълката е съвсем различно. Ако една ябълка е третирана с същия препарат, който се използва при пъпеша, има доста хора, които ядат кората на ябълката и могат да бъдат се отровят. Така че трябва да има разграничение. Това е много важно. След това има други плодове, които са много деликатни, например черешите. Там се всичко. А, ягоди, капини, малини. Те са много деликатни. Никой не ги бели. Консумира се целият плод. Те също биват третирани от земеделските стопани – Ябълките, черешите са част от е, замеделската продукция, която е обект на химично третиране, а ние ги консумираме цели. Сега по отношение на етикетирането и стандартите за него. Нещата в текст изглеждат направо плашещо, защото ако прилагаме текста на Европейската комисия, би било абсолютно невъзможно да се продава пряко някакъв горски плод или да речем череши или ягоди, защото не може да им сложим етикет на всеки един от тях. Тези, които ги продават на пазарите, когато е сезона, да речем, когато има най-много този плод, те се продават на килограм или огромни количества. Те не са пакетирани изобщо. Е как да ги етикетираме, ако няма опаковка? Има една купчина, примерно, ягоди и земеделския стопан ги продава пряко. Няма никакъв етикет. Няма опаковка. Така че, е, отново, е, трябва да видим какви са тези етикети при преките продажби. Това не се споменава в текста. Да казвам, много работа е нужна, за да не създаваме огромни проблеми и за потребителя, и за производителя. Искам по-голям срок, за да се даде възможност на членовете на нашата комисия да работят по този текст, защото той е много сложен и много важен. Благодаря, господин Роси, за встъплението в отглеждането на плодове или овощарството. Та, говорихме и за ягоди, и за други плодове. Разбира се, че има разлика между отделните плодове. Докладчик в Сянка, госпожа Първанова. Благодаря, господин председател. Ще говоря от името на колегата, която, за съжаление, не можа да дойде. Тя е във Франция и не можа да пътува. Тя благодари на докладчика за изключително интересния доклад по този е, сложен въпрос. Работата, която е необходима, е огромна. Тя е получила доклада само на френски и английски и не е могла да навлезе в подробности и то доста късно го е получила поради тази тема. Ние наистина искаме срока за изменение да бъде изтеглен назад. Госпожа Лепеш също счита, че една седмица е прекалено кратък срок за предложенията, защото това е изключително техническа тематика. Имаме нужда от повече време. Докладът предизвиква някои бележки. Първо, колегата е, одобрява част от измененията, които се предлагат, защото те подобряват е, качеството на предложението на комисията. Освен това, изискванията за защита на водите, новите разпоредби, свързани с опасните вещества и малките и средни предприятия, са много важни изменения. Изменение 10 също е стъпка напред за защита на човешкото здраве и здравето на животните, както и опазването на околната среда. На второ място, докладът не се занимава с големи предизвикателства, които се повдигат от предложението на Европейската комисия. По отношение на пета система, извинете, на пети член, където се говори за прагови стойности, трябва да кажа, че канцерогенни, мутагенни и вещества, които влияят върху репродукцията, корпоративната система все още имат достъп до пазара. Освен това, колегата се притеснява а, от дерогацията, записана в критериите за дерогация в пети член. Тя иска от Европейската комисия и докладчика изяснение дали 45-ти член не е достатъчен, за да предостави една рамка в спешни случаи. Ето затова колегата Люпаж в комисията ИТРЕ е предложил едно изменение, като целта е да се заличи тази дерогация в пети член. По отношение на подходът на нисък риск, тя разбира предложението на Европейската комисия, но иска по-ясна дефиниция на нискорискови продукти. Например, липсата на излагане не е достатъчна причина за класифициране на един биоцид като нискорисков такъв що се отнася до централизираното издаване разрешителни. Подход на докладчика е да има централизирано разрешение на всички видове биоциди. Госпожа Люпаш, моята колега, не е убедена, че това трябва да бъде така. Докладчиците трябва много бързо да обсъдят това. Що се отнася до станата търговска организация, извинете, Съвната здравна организация и нейната схема за оценка. Там трябва да видим а, дали не трябва да се заменят тези стандарти за оценка на инсектицидите а, с а, схемата за оценка на пестициди на Световната здравна организация. Тя не е убедена, че тази схема отговаря на съответните стандарти и стандартите за околната среда, защитата на гражданите, както и екосистемите от вредните влияния на инсектицидите. По отношение на прозрачността, и наноматериалите. Госпожа Леопаш казва, че няма публични данни, извинете, обществени данни за въздействието върху човешкото здраве или околната среда на биоцидите. Що се отнася до въздействието Статистиката трябва да бъде публично достъпна и да бъде редовно актуализирана. Тя иска доклад за наноматериалите и тяхното въздействие. Тя ще предложи изменения в този смисъл. Както казах, може би най-хубавото би било да има среща на докладчиците в Сянка, за да може да коментирам, се документира допълнително и да се излезе с компромисни варианти. Благодаря. Много ви благодаря. Сега госпожа Вец. Да, благодаря. Аз съм докладчик Сянка от името на Обединената европейска левица. Госпожо Клас, вашия доклад е много благоприятен за частния сектор, за производителите. Регламентирането на издаването на разрешителни за биоциди не постига същите стандарти, каквито са заложени в директивата за пестицидите. Там се говори за много ограничен обхват на приложенията, докато биоцидите се използват от всеки. Този въпрос става особено сериозен, когато разгледаме и издаването на разрешителни за вещества, за които се твърди, че евентуално с нисък риск или вещества, които евентуално не водят до излагане. Обаче биоцидите могат да доведат до много негативни последици при по-уязвимите лица, като децата или бременните жени. Практически не е възможно да се избегне допир или излагане на биоциди във всеки дневния живот. Затова биоцидите, които са както се твърди, с нисък риск и които са разрешени в една държава членка, след това ще могат да бъдат използвани в цели Европейски съюз. За мен това е много сериозен проблем. Когато говорим за общо европейско разрешаване на определени биоциди, държавите членки им трябва да имат правото извинете, имат правото да не разрешават определени биоциди, защото има различия в традиционното използване на биоцидите. Например, инсектицидите, включително и за битови цели. Научните изследвания за въздействието много често липсват или те се отнасят до биоциди, или инсектициди, които се използват на големи площи. И когато става дума за пестициди, разбира се, много по-лесно е да се измери въздействието. Освен това, например, ако има наночастици на сребро в бутилките за хранене на бебета, има много продукти, в които вече се използват наночастици. И мисля си, че с оглед на графика и сложността на темата и нашата цел да защитим общественото здраве и околната среда, мисля, че още има какво да се направи. Затова аз бих искала да бъде удължен срока за предоставяне на изменения. Господин Шлютер, благодаря първо и искам да подкрепя искането за удължаване на срока за внасяне на измененията. Мисля си, че това досия е много сложно. Бих искал да спомена първо положителните моменти в доклада. Първо, подобренията на член 5. Мисля си, че комисията допусна груба грешка, като не е, включи е, ПБТ и други продукти в списъка. И, както обикновено, разбира се, съм много доволен, че вие говорите за наноматериали и наночастици. Мисля, че е много важно да обръщам повече внимание на този въпрос, който ще придобива все по-голямо значение и по който гражданите като цяло не са осведомени. Също така съм не съм съгласна с вашето предложение, което води до пълно отстраняване на всякакви различия между държавите членки. В тях има различни традиции, различни подходи. Мисля си, че държавите членки трябва да запазят определени компетенции. И задавам си въпроса дали наистина Европейската агенция по химикалите има административния капацитет да се справи с допълнителното бреме. Така че тук не съм съгласен с вас. Също така бих искал да има повече критерии за ограничаване и прекратяване. Защото в член 5 не 2б виждаме, че ако определено вещество се смята за сериозна заплаха за общественото здраве, аз отговарях в Стокхол за болниците и знам, че в болниците много по-добре е просто да се използва чист спирт за дезинфекциране на повърхностните и да се използва биоциди само за определено оборудване. ако има използване на биоциди в големи мащаби в болници, това не е задължително, не е необходимо и всъщност дори намалява въздействие на биоцидите, когато наистина е необходимо да прилагаме биоциди за дезинфекциране на повърхности. Така че смятам, че трябва да въведем определени ограничения. Освен това, не доверявам на някои термини, които предлагат, например, при нормално използване. Например, повече от половината на годишните емисии на токсини се дължат на сривове в процеса на производството и аварии. Затова смятам, че трябва да има по-затворени системи, защото когато имаме затворени системи или много високоефективни системи за почистване, само един час прекъсване – в дейността на тази система, може да доведе до емитиране на токсини, което е по-голямо, отколкото емитирането на същите тези токсини за една година. Затова трябва наистина тук да помислим за ограниченията. И накрая имаме също така инсталации за водопречистване. Мисля си, че това трябва да бъде един аспект, който се отнася до потребителите. Защото ако имаме по-неефективни водопречиствателни станции, това ще доведе до занижени хигиенни стандарти, до по-ниска хигиена и освен това резистентността към антибиотици. Пациент Та дори и започва да мисли в резултат на цялото това всяване на паника от медиите, че е по-добре да бъде с мръсни ръце, защото по този начин ще стане по-устойчив към инфекции. Ако... Но наистина, ако изцяло се стерилизират ръцете, то тогава риска е по-голям. Ние трябва да помним, че тук винаги има някакви възможности някой да започне да всява паника. Също така за малките и средни предприятия. Не разбрах точно какво искат либералите в тази област. МСП много често не са достатъчно образовани, за да знаят какви са рисковете и какви са ползите. Понякога ограниченията са им полезни, а понякога просто ги сриват. Затова трябва да помислим за оптималния начин, защото понякога регулацията, не позволяваща достъп на МСП до определени химикали, е добра, понякога не. Затова трябва по-конкретно да обсъдим с вас този въпрос. Да, благодаря ви. Е, също така аз искам да кажа, че аз говоря от името на друг докладчик Сянка, от името на Зелените. Благодаря ви. Я, Аня Weisgerber. Заубер. Господин председател, господин докладчик клас, искам да ви поздравя за добрия доклад. Мисля, че се движим в правилната посока. Имам няколко забележки, някои неща ще подкрепя, за други неща имам въпрос. Най-напред. Общностното разрешение според директивата всички биоцидни продукти се допускат както се оказва. Сега комисията, комисията предлага да има едно централно допускане централизирано допускане на само за тези продукти с нисък рисков потенциал. Това е една стъпка в правилната посока, според мен, но според мен това е само половин стъпка. Ето защо се радвам, че докладчицата е направила стъпка и цялата стъпка в посока хармонизиране, а именно централното допускане за всички биоцидни продукти. Мисля, че това е страшно важно, защото комисията в е, оценката на последствията казва, че би било най-добре да се направят, да се въведат стимули за иновативни продукти е, и смятам, че това е правилната нагласа. И да изискаме допускането, централизираното допускане във всички държави членки. Вие, ние всички е, познаваме законовата база. И е любопитно да разберем каква ще е а, нагласата, каква ще е реакцията на държавите членки. Имаше първите разговори в съвета и може би може да се споразумеем тук в парламента как да реагираме на, на това, на което ще чуем от, от съвета. Мисля, че е хубаво, когато някои изследвания за допустимостта на дадени е, средства се правят не в една държава, а за сметка на тази държава от друга държава. Това би било много добре и за малките и средни предприятия. Е, миналия април говорихме за наноматериалите и се споразумяхме, че наноматериалите са една възможност за иновативни продукти в почти всички области, например е, опазване на околната среда, екологична техника, автомобилостроена. Мисля, че трябва да продължим изследванията в тази област и да сме оптимистични по отношение на тази технология. Сега тук има една демо, де, дефиниция за понятието наноматериали и мисля, че си една от първата, която дава такава дефиниция за наноматериалите. Смятам, че наноматериалите трябва да е, трябва да регулираме използването на наноматериалите в съответните закони, но трябва също така и да видим, когато се дава дефиниция, дали тя да включва и биоцидите или просто да бъде по-общо формулиран текста, за да могат да се вместят тук и други продукти. Трябва дефиницията да е единна и да е съобразена с най-последните развития в областта. И третото нещо, това е допустимостта на биоцидни продукти. За в бъдеще такива продукти, трябва да се третират с биоцидни продукти, които са допуснати в Европа. И това трябва да въжи и за е, стоките, които са и продуктите, които се внасят. Мисля, че това е добре от гледна точка на потребителите, но трябва да знаем, че специално за вноса на химически продукти последствията ще са много големи, защото как ще се контролира вноса на подобни продукти? Любопитно ми е да чуя и становището на комисията. Когато става дума за биоцидни продукти, контролът е много важен. Защото какъв ще бъде химическия реактив, критериите е, са много строги особено когато става дума за храни от растителен е, происход. А именно, как ще се контролира вноса на биоцидни продукти? Това беше моят въпрос. И накрая таксите. Е, хубаво е да се хармонизират таксите в тази област, особено годишната такса, която се планира особено за малки и средни предприятия, тази такса е проблематична и за това приветствам е, предложението тази такса да отпадне. И, освен това, биоцидни продукти с нисък рисков потенциал. Може би в тази област трябва също да въведем е, едно маркиране, едно етикетиране за такива продукти, за да могат потребителите да знаят, че е, употребяват един много сигурен и безопасен продукт. Просто да направим е, тази граница за такъв, е, такива продукти с нисък рисков потенциал. Още веднъж благодаря за доклада и се радвам на, следващата, на последващата, последващото сътрудничество. Благодаря. Сега давам думата на комисията, господин Долспет, за заключителни бележки. Господин Спейт, имате думата. Yeah. Many thanks, Chair. Благодаря, господин председателю. Благодаря на служа Клас за работата и по този доклад. Изключително конструктивно предложение за развитието на биоцидите. Има различни аспекти, които Европейската комисия приветства. Първо място добавянето на критериите за околна среда в члена, който се говори за изключенията. Можем да приемем това допълнение или това добавяне на съответните вещества. Още един аспект, който е приемлив за нас, е свързан с упоменаването да се проверят нанотехнологиите. Макар, че това ще стане и по настоящата практика, но можем да го кажем по-ясно. Госпожа Вайсграйбъл също спомена да се разгледат дефинициите, които се използват и ние ще се гледаме внимателно в това. Ние сме взели тази дефиниция от текстовете за новите храни. Европейската комисия по-настоящем работи за това да има едно, една обща дефиниция на нанотехнологичните продукти и се по време на първо четене да се изяснят нещата. Един друг конструктивен аспект в този доклад е свързан с измененията, свързани с разграничението между външно и вътрешно въздействие. Мисля, че това пояснение е съвсем добро и съветът мисля, че и в тази посока ще приеме своите предложения. Освен това, измененията свързани с етикетирането, да, трябва да се гледаме внимателно в това как ще се заработят нещата на практика. Госпожа Клас се фокусира върху външния ефект. Това е разбираемо, но трябва да кажем, че част от скорошните проблеми с биоцидните продукти бяха свързани като че ли повече с вътрешните. Например, различните а, пакетчета, които се слагат а, за обезопасяване на дивани, те не са за вътрешна употреба, те са там, за да из... изсмукват влагата. Освен това се говореше а, за положителното въздействие върху околната среда и хората на биоцидите, но се питаме дали устойчивата употреба на биоцидите като термин върви добре в една директива за пласмент, спускане на пазара – не знам дали това е правилното място за такъв тип формулировки. Сега по отношение на някои аспекти, по които имаме бележки. Първо, допълнителна работа за Европейската агенция за химикалите, плюс съкратени срокове. 67-мо изменение свежда 6 месеца до 3 месеца, което е наистина голямо съкръщаване на графиците. Трябва да има необходимия баланс, за да може да работи тази агенция устойчиво и от друга страна да си върши работата и по това, по което по-настоящем работи. Централизирането на разрешителни за биоцидни продукти. Да, ние гледаме положително а, на тази идея. Това ще бъде полезно за всички, но трябва да има необходим баланс. А, пълната централизация. Ми, крайна сметка ние не знаем колко продукти има на пазара. Те може да са 10 000 продукта, 50 000 досиета. Това може ли изобщо някой да го свърши? Може ли агенцията да се справи с такъв товар? Имаме определени съмнения и трябва да се постигне някакъв компромис по този въпрос. Друг важен аспект, свързан с измененията на госпожа Клас, свързан с баланса между съответните групи от частния сектор, които са вътре в проучването и други, които са извън, т.е. тези, които са похарчили определени средства и други, които не. Малки и средни предприятия с много малък пазарен дял не може да очакваме да участват. И предполагам, че някои от тях биха искали да навлязат на пазара, но считаме, че не трябва да ги изхвърляме от пазара, трябва да дадем възможност да си купят достъп, най-общо казано, до пазара. Това трябва да го разгледаме. Разбира се, че ние можем да разискваме част от нейните идеи по член 86, но начина по който това трябва да стане не би трябвало да създава монополи и да не възпира легитимни фирми да извършват търговска дейност. И накрая каква е всъщност идеята ни по отношение на тази годишна такса. Идеята беше а, разходите да бъдат разпределени вътре в целия цикъл на живот на продукта. Вместо в началото да се заплати една голяма сума, годишно да се внасят съответните суми и така да се разпределят разходите в многогодишен план. Знаем, че има определени изменения, свързани с допълнителните продукти или дублирания. Да, това е търговска практика, но не мислим, че това всичко трябва да бъде записано в този текст, защото нещата ще се услушнат допълнително. И накрая няколко въпроса, които бяха зададени към комисията. Господин Йоргенсен, да, комисията наистина иска да работи върху нискорисковите продукти, разбираме го, искаме обаче да излезем с едно предложение, което е научно издържано и което да работи на практика. Знаем обаче, че може още да се работи по тази тематика и с удоволствие ще го направим. След това имаше един въпрос за дерогациите от критериите за изключение и дали не е достатъчен само член 45. Не, не е достатъчен. Той е свързан с краткосрочни планове и се работи там адхок. Какво имаме предвид в клаузата за изключения? Ми там имаме нещо а, като, например, отлова за мишки. Ако прилагаме а, тази клауза ефикасно, то тогава изобщо няма да може да излезе никаква отрова за мишки или за плъхове на пазара. Така че нямаме тук дерогация с адхок, или има, или няма отрова за плъхове, а ние в крайна сметка знаем, че обществото има нужда и трябва да има предвидими резултати. Последният въпрос към мен беше от госпожа Вайсгърбер за прилагането на членовете. Um... Обработените изделия. Извинете. По-настоящем положението не е приемливо, защото има много проблеми, свързани с здравето по отношение на третираните изделия, които се внасят, както и нелоялна конкуренция като, например, третирането на дървесина и така нататък. Търсим прагматично решение, което е свързано с проверяване на документи, но не само на, в ръцете на митническите инспектори. И затова искаме да имаме ясни разпоредби, свързани с етикетирането, за да стане по-ясно на контролните органи как да проследят определените е, изделия, които причиняват проблеми. Благодаря за внимание. Благодаря на комисията. Думата има докладчика Кристиан Клас да каже нещо за графика. Имаме предложението до 11 марк, март да удължим срока. Има малък риск е, за 6 и 7 април да нямаме преведените версии на всички езици, но тъй като всички, да много хора, много колеги изразиха желание за повече време, ще помислим за той. А сега поздравяваме Дагмар Омперенц, говорим за биоциди. Докладчицата има думата. Благодаря, господин председател. Гос... Благодаря и на колегите, които се изказаха. Виждаме, че започваме дискусия, която е необходима в законодателния процес. Ще има и по-нататъчни дискусии, но тук видяхме колко различни са подходите към биоцидите. Сега към графика. Аз нямам проблем с 11 март и ако преводите са на разположение до тогава, добре, ако се споразумеем да работим бързо по отношение на езиковите проблеми, е, това би, била добър, това би бил добър срок. Мисля, че превода няма да е проблем, ако се споразумеем за този срок. Всеки може да предложи своето изменение на съответния език. Аз си записах всички забележки, които направиха колегите. Сега, моля, не очаквайте от мен да дам отговор на всеки въпрос. Нямам готови отговори. Работихме добре с колегата за пестицидите. Знаем, съзнаваме важността на проблема пестицидите и биоцидите. са важни, важно е биоцидите да помагат на хората, а не да вредят на хората. И тази линия трябва да продължим да работим върху нея. Сега е възможността за изключения. Аз поделям и становището на комисията при биоцидите, особено при биоцидите, ни трябват изключения. И когато видим, че нямаме заместител, да използваме биоцид. Така че нека <clears throat> имаме известно поле за действие на пространство, където може да а, вземем определени мерки, така че подкрепям това предложение. За други мерки. Е, ние стъпваме по принцип на правната база за вътрешния пазар. Мисля, че тази правна база би била достатъчна. Всичко останало, всякакъв друг подход би забавил предложението. За допустимостта и ролята на държавите членки, аз познавам датското детската нагласа, детския подход, но тук винаги се сблъскаме с проблема от една страна. И имаме един общ пазар, искаме да работим заедно и след това даваме възможност за национални изключения. При пестицидите имаме климатичните различия и различните култури. Дали сега са, дали картофите цъфтят или пък цъфтят черешите. Климатичните различия са различни и тук имаме естествено националните различия. Това е необходимо и за пестицидите. Сега за биоцидите мисля, че нещата тук са под въпрос. Ние искаме да може да пазаруваме, да пътуваме е, в отпуска. Нека да говорим за това още. И това, което каза колегата Роси. Виждаме и тук различията. Е, но ние не говорим за череши, които ще биват етикетирани, всичко ще бъде регулирано в регламента за пестицидите. Ще има максимални прагове и ще има достатъчни контроли, но това не е което искаме да правим за биоцидите. Ние разбираме опасността и затова често говорим за рисковете. Затова и тук ние се съсредоточихме върху възможните опасности. А, съгласна съм с това, че различните продукти трябва да се а, прилагат от специалисти, защото те се прилагат различно. А, аз правя разлика, че хората, които отговоря, отговарят за хигиената в дадена болница, да речем, те трябва да знаят как а, ползват определените продукти. И домакинята, която, а, се, която пръска против комари, трябва да бъде информирана или от етикета, или от продавача как да ползва препарата. Така че има разлика. Е, госпожа Първанова каза, за срока, споразумяхме се за срока, сега за изключенията, загрежеността за изключенията. Когато говорим за централно, централизирано допускане, това трябва да го обсъдим. И по-нататък, сега за държавите членки да нямат възможност да, да се противопоставят на дадено допускане. Това също трябва да го обсъдим, защото това също върви в тази насока. Сега господин Шлютер, това, което каза, е, че децата, които играят, които могат да играят в мръсотията, понякога са по-здрави от тези, които Прекалено много биват мити и чистени. Те са но не може да кажем на обществото, че колкото по-малко си мия е ръцете, толкова повече е, моята имунна система ста, се засилва. Сега за наноматериалите. Дефиницията, която предлагам, е от регламента за новите храни. И когато Пол Спейт казва, че е, работим за една дефиниция, която да обхване възможно повече продукти, а, това е така. Ние възможно е да променим някои неща. Ще се опитаме да съставим една дефиниция, която да включи и нанопродуктите. Това е просто една изходна точка. Дефиницията не е готова като такава. Аня Вайскербър. Малките и средни предприятия. Е, и по-нататък тези предприятия ще могат да решат е, дали да се обърнат към националното, националните власти и да използват продукт, който е допуснат само на национално равнище. Но също така ще има възможност да се обърнат директно към ЕХА и а, да кажат, това е един продукт, допуснат в общността, искам да го използвам. Трябва да видим а, да имаме консултанти, да имаме и е, държава членка, която да следи развитието за биоци... на биоцидите, така както това направихме и за пестицидите, за да осигурим и сигурността на резултатите от изследванията, защото за това бяха платени много пари. Ето защо мисля, че е хубаво да, да имаме тази мрежа приеха, която именно ще укрепи без сигурността и безопасността. Сега имаше един отворен въпрос. Трябва да го обсъдим с комисията, а именно въпроса за етикетирането. Важно е био, биоциден продукт, продукт, който е тестван, който съдържа различни вещества, съдържа и допълнителни вещества. А важно, важно е да има етикети, но сега не, и аз самата не съм наясно дали да етикетираме, да опишем всички формулировки или да опишем съдържанието на продукта. Може би по-лесно е да имаме, по-практично е да имаме описание на веществата. Но и това е предстояща дискусия. Благодаря на всички. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Клас. Това беше на много пространна тема. Значи, до 11 март на обяд имаме възможност да подаваме изменения, предложения за изменения. ще използваме системата за подаване на изменения. И така преминаваме към точка 16. Програмата за Балтийско море, научно-изследователската и развойна програма за Балтийско море, докладчикът има думата. Благодаря. Ще се опитам да бъда много кратка, като имам предвид, че доста време посветихме на предишния въпрос. На пръв поглед, едва ли тази тема ще предизвика противоречия и сложности. Както вече беше посочено, това е важна тема. Още края на миналата година, на 29 октомври по-точно, парламентът взе решение, че ще предложи една преработена версия на програмата в светлината на предстоящото тогава влизане в сила на Лисабонския договор. И тогава говорихме за програма Бонус 169. Целта е да се опитаме да насърчим 8-те държави членки, разположени на бреговете на Балтийско море, да обединят своите научно-изследователски усилия и да се използва по-добре това, което вече е натрупано като научни знания и опит. С други думи, държавите, разположени на Балтийско море, са обхванати от тази програма. До сега не успяхме да убедим Русия или Беларус да участват активно в тази програма. Вие знаете, че и двете тези държави имат реки, които се вливат в Балтийско море. И тези реки, за съжаление, са много силно замърсени на нас ни е много трудно да решим този проблем. Аз лично бих приветствала, ако създадем възможности за приобщаване на тези две страни към програмата. Има много благоприятни възможности за това, което се предлагат в тази програма. Мога да ви предоставя списък на целите, но в крайна сметка Основната цел е да се обединят знанията за замърсяването, биоразнообразието, промяната в климата, въздействието върху земеделието, баластните води от корабите. Всички тези теми са изключително важни. Затова съм убедена, че е изключително важно за нас да приемем това становище. И още един-два аспекта, на които искам да се спра. Мисля, че програмата бонус не трябва само да цели да се насърчават участниците да предоставят резултатите от научната дейност и да обменят тези резултати помежду си, но трябва програмата да направи задължителен един такъв обмен. Аз вече споменах Русия и Беларус като трети страни. Но също така трябва да имаме определени изчисления, свързани с економическите загуби от загубата на биоразнообразието. Например, очаква се, че ще има големи проблеми с запасите на треска и други рибни видове. Практически всички рибни видове в Балтийско море са застрашени. Ако разгледаме дългосрочния проект, ние ще видим, че трябва да имаме резултати от изследванията, които водят до практически резултати. Затова е важно да се действа съвместно. Ще ви бъда благодарна, ако подкрепите моето становище, което така смирено предлагам на вашето внимание. Отново, за съжаление, графикът е доста напрегнат. Утре, всъщност, в 12 часа, изтича срока за подаване на измененията. Затова, моля ви, колеги, предложете вашите изменения веднага и тук, защото трябва да се извърши писмен превод на становището, което ще се осложни, ако има повече изменения. И още веднъж искам да ви кажа, че темата според мен е много важна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Роспах. Наистина това е една много важна тема за мърсяването на Балтийско море. Микрофон, моля. Искам да поздравя една делегация от Норвежкия парламент, Комисия по околна среда. Добре дошли в Европейския парламент. Добре дошли. Ние говорим именно за замърсяването на Балтийско море. Естествено, Дан Йоргенсен има думата. Благодаря. Благодаря. Когато става дума за Норвегия, има много повече места. Мисля си, че ще ни бъде много... няма да ни бъде много сложно да приютим някои норвежки депутати, но може би ще говорим за това на един по-късен етап. Бих искал да, благодаря госпожа Розбах за нейното становище. Мисля си, че тя постига добър баланс когато предоставим становище на нашата комисия, ние трябва да се разучим предимно на екологичните аспекти. Мисля си, че госпожа Росбех успяла да постигне това. Смятам, че наистина до голяма степен става дума за една тема, която е свързана с трансгранични проблеми. Да, ние двамата с госпожа Росбах сме дъчани и ако разгледаме някои от резултатите от изследванията, доста е смущаващо за Дания, Швеция и други страни това, че те трябва да се справят с голямото замърсяване, което те генерират, например, поради големите си неферми в Дания. Така че има доста повече страни, които могат да бъдат обвинени за замърсяването. Когато говорите за Русия и Беларус, вие сте абсолютно права. Наистина има много реки, които се вливат в Балтийско море. Тези реки са замърсени, но трябва също така да говорим и за корабоплаването. Аз предлагам някои изменения, които са свързани с тази тема. Що се отнася до подготвителния етап, то тогава трябва да се извърши повече дейност, за да се включат въпросите, свързани с екологията, промяната в климата, биоразнообразието. Смятам, че на максимално ранен етап на процеса това трябва да се направи, както аз вече казах, на подготвителния етап. Може би бихме могли да подчертаем по-ясно, че ние трябва да насърчаваме и да подпомагаме научни изследвания, които да се извършат по по-съгласован начин и да позволяват обмен на информация. Мисля си, че в този аспект трябва да имаме по-осезаеми, по-конкретни резултати и мерки. Разбира се, това не е нещо, което ще решим за 24 часа, но така ли, че трябва да привлечем вниманието към съществуването на този проблем. Също така вие говорихте за проекти, които се ръководят от съображения на определена политика. Да, ако тези проекти се ръководят съображения, свързани с промяната в климата или опазване на околната среда, това е много добре. И смятам, че линията, предложена в становището, е много правилна. Благодаря за, на господин Юргенсен, който каза, че има в този проект и място за норвежки колеги. Би било хубаво да включи в проекта и тази страна. Още веднъж добре дошли. Имаме още три доклада, за това може би две минути на представяне. Следващият проект, моля. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia äh, esittelijälle ehdot. Благодаря и благодаря на докладчика за предложенията, които всички са много добри. Тази програма бонус е наистина нещо много положително. И може би тук в Европейския парламент трябва да подчертаем факта, че в основата на стратегията за Балтийско море, което първоначално беше инициатив на Европейския парламент, е много добре, че тази стратегия за Балтийско море се развива и изпълнява. Докладчика вече спомена екологичните проблеми. Бих искала да допълня, че моите наблюдения показват, че в Европейския парламент далеч не всички осъзнават, че Балтийско море е едно от най-замърсените в света. Много хора си представят, че щом става дума за Северна Европа. Природата е чиста, обществата са добре организирани, всички спазват законите и опазването на околната среда е безукорно. Но, независимо от това, фактът е, че Балтийско море е едно от най-замърсените в света. Предложенията на докладчика са много добри и най-важните според мен са онези, които се отнасят до факта, че всички държави членки на бреговете на Балтийско море трябва да участват в програмата и в действат по програмата. Аз също мисля, че е добре този регион да бъде разширен, така че да се отчитат и речията на реките, които се вливат в Балтийско море, защото тези реки носят много замърсяващи вещества – които постъпват в Балтийско море. А също така е предложението на докладчика за необходимостта да се изчислят економическите щети от загуб на биоразнообразие и проблемите с околната среда е много важно. Смятам, че наистина трябва да изчисляваме економическите загуби от екологичните проблеми. Загубът на биоразнообразието е сериозен проблем, но мисля си, че трябва да разглеждаме нещата по-широко, а не само да спираме върху економическите аспекти. Слав Салник има думата. Wspólny program badawczo-rozwojowy na Rzecz Morza Bałtyckiego ma na celu połączenie działań ośmiu bałtyckich. Съвместният научен научно-изследователски, извинете, проект цели да съчетае научно-изследователските програми на 8 държави членки, които имат бряг на Балтийско море. Би трябвало да се организира една научна зона около Балтийско море, за да може да се премахнат различните препятствия, които все още пречат на взаимодействието, що се отнася до научно-развойната дейност. Моите коментари по текста са следните. Имам определени съмнения, свързани с механизмите за финансиране, които предлага Европейската комисия. техните предложения са всички държави членки да заплащат една сума в един общ фонд, от който да се предлагат след това следства на определени проекти. Това означава, че една държава членка плаща и тези пари се ползват по проект, по който не участва никой от тази същата държава членка защото парите влизат в един общ фонд. Това са поне предложенията на Европейската комисия. Държава членка би могла да заплати своята вноска към определен проект, който да бъде проведен в самата нея при определени обстоятелства. Това също е записано в предложението на комисията. Какви обаче са аргументите? Например, тези проекти трябва да бъдат отворени за всички заинтересовани държави членки, но в определени държави членки пък няма необходимото законодателство, което да дава възможност да се заплащат такива средства в общи сметки или в такива общи фондове. Това би означавало преч, би било, извинете, една пречка за завършването на проектите. Проектът е, е бонус 169. Ели това това една инициатива по член 169 в е, контекста на наскорошните дискусии, свързани с упростяването на рамковите проекти? Не би било добре, според мен, Европейската комисия да налага някакви критерии, които допълнително да препятстват изпълнението на проекти и програми. Още една страна на въпроса е свързана с изпълнението на проектите на два етапа. Стратегически етап две години и проектоприлагане още пет години. Освен това, трябва да се направи и един анализ след края на проекта или след края на стратегическата част от проекта и на базата на този анализ, вече се преценява дали въобще ще се довършва втората част на този проект. Тоест, това са някакви нови постановки, които въвежда Европейската комисия. Благодаря. Сега Литва иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Росберг за отличната работа по подготовката на този документ. А, ние, разбира се, сме съгласни резултатите от научните изследвания да бъдат споделени, информацията да бъде споделена. Защото Балтийско море наистина а, с всяка изминала година влушава своето състояние. Данните свързани с токсичността на околната среда в района, показват, че общата токсичност при Балтика е 10-15 пъти над границата. Дори на места, където големи инфраструктурни проекти все още не са започнати, но са планирани резултатите от програмата Бонус би трябвало да бъдат взимани предвид от всички политици, когато вземат решение за одобряване на големи инфраструктурни проекти близо до ам, Балтийско море. Също така да се включат Украина и Русия, това е една отлична идея, а по отношение на казаното на, от господин Соник, трябва да кажа, че се забелязва едно неравно разпределение на финансирането. Някои от държавите в Прибалтика ще получат повече проекти и аз мисля, че ще е добре по някакъв начин да се гарантира по-равномерното финансиране сред прибалтийските страни. Благодаря ви. Благодаря за изказването. И така 25 февруари, това е други ден на обяд. Това ще е последния срок за изменения, а през май в пленарна сала ще обсъждаме предложението. Госпожа Роспах за кратко, съвсем кратко, господин председател. Имаше много причини, поради които при Балтийско море е толкова замърсено. Всички аргументи, които се изложиха, са свързани, разбира се, с голямо производство и така нататък, но не бива да забравяме, че Балтийско море е безотичащо се, безотечно море. А, защото има един голям а, летен период, в който започват да цъфтят водораслите и водата наистина става отровна от чисто природни причини, а не защото е замърсена. И а, записах всичко, което се каза, но Прибалтика е един наистина много деликатен район и трябва да обърнем специално внимание на този район. Трябва много ясно а, да и запишем всичко и да бъдем много бдителни и трябва да мислим за различни проекти за финансиране. нека да помислим и за общите полза, която бихме могли всички да извлечем от проектите. Благодаря. И така преминаваме към 17-та точка от дневния ред са възможностите на информационните и комуникационни технологии – за улесняване на прехода към енергийно ефективна економика с ниска въглеродна интензивност. Докладчика има думата. Uh, pot avea o contribuție. Благодаря, господин председател. Е, новите технологии могат да допринесат много за постигането на целите за енергийната ефективност. Те могат по различен начин да допренесат за един по-ефективен транспорт и за енергийната ефективност на сградите. Ще се спра на някои от най-важните области за приложение на новите технологии. Разпределянето на енергията – Информационните технологии могат да помогнат на производителите да вземат предвид търсенето. Едно разумно разпределение на енергиите, на енергията може да се осъществи и в областта на транспорта. Техно... С новите технологии могат да се правят да се осъществяват курсове за обучение, видеоконференции. А също така може да се намалят въглеродните емисии и да се увеличи, да се повиши качеството на транспорта. Разпространението на стоки също може да стане по-ефективно. Един Друг важен аспект е свързан с информацията и образованието. Най-важният фактор в тази област е човешкото поведение. Хората правят грешки, защото не са информирани достатъчно добре. Информ... Информацията трябва да се използва разумно а и технологиите трябва да бъдат използвани разумно. Една комисията Комисията иска да даде предложение и за използване на информационните технологии при спестяването на енергията. За съжаление имах много малко време за изготвяне на моя доклад. Можех да ползвам само италиански източници. Има много други аспекти, които обаче ще заложа в предложенията за изменение. Искам да помоля по същия начин да работят и колегите. Сроковете бяха много кратки. Благодаря ви. Е, това е много важна тема. Йоланда Хюбнер има думата. Благодаря, господин председателю госпожо докладче, госпожо Шарбо. Много лаконично изразихте своето становище, но мисля, че успяхте с няколко думи наистина да обхванете същината на документ. Тук говорим за сектора на ИКТ, като идеята е да насърчим ефективността и ефикасността на използването на енергията. Бихме искали ИКТ наистина да бъдат използвани във всички сектори и разбира се в цялото ни общество. Що се отнася до нашата цел, а тя е свързана с економика с ниска въглеродна интензивност, тези технологии биха могли да ни помогнат да се изправим пред настоящата криза и да преминем към една по-балансирана, по-устойчива економика. Така ще можем да спестим и енергия, и ще гарантираме една бърза, а, пък и цялостна промяна на всички сектори на индустрията. Европейският съюз си е заложил наистина амбициозни цели до 2020 година и мисля, че те ще бъдат потвърдени в а, Мексико с една съвместна комуникация. С 20% бихме искали да намалим използването на енергия, също така и емисиите на въглероден диоксид. Искаме да увеличим с 20% използването на възобновими енергийни източници. Засилването на енергийната ефективност е един ключ, който ще ни даде възможност да постигнем тези показатели, особено, що се отнася до строителния сектор, но също така и в сферата на транспорта и логистиката. Тези сектори споменавам, защото те са отговорни за голяма част от емисиите на въглероден диоксид. По отношение на ИКТ, трябва да кажа, че те могат да ни помогнат, що се отнася до оптимизиране на логистиката и един по-ефикасен транспортен сектор. Бихме могли да спрем изтичането на енергия в нашите разпределителни мрежи, да използваме енергийно ефективни мрежи и в сградите, и в домовете си. Интелигентните системи за измерване ще ни дадат възможност да образоваме нашите потребители, които да променят културата си на енергопотребление. Аз ще направя три изменения по този текст целта им е да засилят ролята на ИКТ. Първото изменение а, всъщност казва, че и ИКТ ще ни помогнат да опазим околната среда, като засилят енергийната ефективност. Второто изменение, което предлагам, подчертава ролята на информационните и комуникационни технологии, както и техния принос към засилването на енергийната ефективност. седма рамкова програма бе обсъдено това. И третото изменение, което предлагам, приключвам господин председателю, третото изменение е свързано с потребността да се извършва наблюдение на използването на ИКТ в контекста на устойчивото развитие, включая предизвикателствата към околната среда и така нататък за ползването на ИКТ съоръжение. Питаю Поле. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за нейното изложение. Съвсем накратко бих искал да се спра върху аспекта преминаване към интелигентните мрежи, т.е. мрежи, които ще могат да разбират колко от произведената електроенергия може и трябва да бъде разпределена. Това е необходимо, за да използваме електроенергията по-ефективно и да увеличим до максимум използването на възобновяемите енергийни източници. За целта е е необходимо да се използват максимално широко ИКТ и да сме ангажирани с тях. Също така трябва да използваме в максимална степен системите за комбинирано производство на електро и топлоенергия и системите за тъй наречена три генерация. Мисля, че тези технологии стават все по-важни, защото това разпределено комбинирано производство, което се изгражда върху използване на или природен газ, или биогаз позволява да се съхранява този газ и това дава възможности за вгъвкавост на газовата мрежа, мрежата за разпределение на газ, а съответно и за електроразпределителните мрежи. Разбира се, това е възможно при максимално използване на ИКТ. И в заключение бих искал да подчертая, един от аспектите, които вече бяха споменати тук, а именно това, че е възможно да се замени физическата мобилност с виртуална мобилност. Дори парламентът може да използва това. Е, Тоест, вместо да се провеждат само заседания, по време на подготвителния етап могат да се използват видеоконференции, нещо, което се използва в частния сектор доста широко. Да, така е, но не винаги. Хубаво е човек да комуникира с истински човек пред себе си, а не с екран. Благодаря ви. Господин председател, аз искам накратко да кажа следното. Няма италиански е, текст, но е, към точките 17, 18, 19 мисля, че не може да приемем това. Не може да дискутираме на език, който не разбираме. Е, за 18 утре, 19 утре, а пък или пък точка 16 също нямаме италианска версия, но утре трябва да подадем измененията, така че, господин председател, не може така да се процедира. И биоцидите, за които говорихме преди малко, за... нека направим така, както направихме там, е, да удължим сроковете. Може би до тогава ще получим нашия езиков вариант. Ние сме Европейски парламент и много сърдечно ви моля, господин председател, а, трябва да можем да работим. Ако нямаме превода, имаме право на него и на него с него ще може да работим. До утре няма да се справим. Добре, а, ние удължаваме до други ден, до но трябва да дадем становище на Комисията по промишлеността и те ще гласуват. Или ние ще се вместим в графика, или те няма да вземат предвид нашето становище. За съжаление, ние сме обвързани с този график. И нашата комисия трябва да даде становище по тази тема на Комисията по промишлеността. Ето защо ви моля за разбиране понякога имаме проблеми от езиков характер. Норвежците още не са включени, но трябва да работим с 21 езика. Е, Барбара Дебруен, искахте ли да вземете думата? Не. Не, значи не съм разбрал правилно. Госпожа Сабо? Не, и тя не иска да вземе думата. Тогава на 25 февруари до обяд е срока за изменението. Следващата точка е финансовата помощ от общността за извеждане от експлуатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ Козлодой в България. Госпожа Парванова има в думата за представяне на доклада. Much, Благодаря, господин председател. Това е доклад по предложение на регламент за удължаване на финансовата помощ при извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на ЕЦКО Злодуй. Следва да спомена, че времето ни беше много кратко за да подготвим нашето становище, което е съгласувано с комисията ИТРЕ. Моите извинения за това, че нямах време да осигуря сроковете по такъв начин, че да бъде извършен превод на всички езици. Затова подготвих доклада на английски. Очаквам с нетърпение обмен на мнения с докладчиците в сянка. И трябва също да кажа, че все още не всички парламентарни групи са предложили своите докладчици в сянка. Този доклад трябва да бъде подкрепен от комисията и ЕНВИ по две основни причини. Първо, принципът за солидарност и равнопоставеност на държавите членки, защото подобни програми за Литва и Латвия продължава до 2014, докато програмата за България привърши през 2009 година. И освен това, беше предложено да се премине към незабавна стратегия за демонтаж възоснова на съображения за безопасност. Тоест, фактически по този начин това преминаване означава, че България не можеше да води преговори за удължаване до 2013 година. А също така има предложение за бюджет от комисията. 300 милиона евро предложението от комисията за периода 2010-2013 и бюджетът е разпределен между две основни дейности 60% за извеждане от експлуатация и 40% за мерките по намаляване на въздействието в енерги... енергетиката, за да се компенсира загубата на производствени мощности. България се справи блестящо с освояването на фондовете за извеждане от експлоатация и много е важно да се докаже, че се постига крайната цел безопасната дейност по извеждане от Експлоатация в условия на максимална прозрачност и пазване на околната среда. В комисията ЕНВИ отчетох, че е важно да се постави акцент върху екологичните аспекти, затова в този проект от текст се говори за спазването на нормите за опазване на околната среда, защита на населението от ионизиращата радиация, осигуряване на обществени допитвания. Всичко това са ключови моменти, които са изцяло разбрани и подкрепени. Що се отнася до финансовата помощ за мерките по смекчаване на въздействието на извеждането на ецко и от експлуатация, това включително се отнася и до сигурността на енергийните доставки в региона, а също така и защита на крайните потребителите. Докладчик от ИТР свежда до минимум тези съображения при обосноваване на финансовата помощ, обаче е необходимо да има един съобхватен подход и да се отчитат последиците от предсрочното закриване на четирите реактора. Основният принцип на Европейския съюз трябва да бъде спазен – и мисля си, че нашата комисия трябва да подчертае това. А именно това са намаляването на емисиите на парниковите газове и сигурността на енергийните доставки, заместване на производствените мощности на четирите реактора с внос на първични енергийни източници и използване на изкопаеми горива, добити в България посочих, че загубите на производствените мощности поради закриването на четирите реактора ще доведе до значително увеличение на обема на парникови газове за периода 2011 и 2013 година. 1,2 гигаграма на гигаватт. Е, очаква се е, че ще има допълнително увеличаване в България на този показател. Освен това, ако има недостиг на енергия в съседни страни, то тогава този показател ще се увеличи още повече. Необходимо е да се насърчава енергийната ефективност, намаляването на емисиите въглероден двуокис. Също така комисията трябва да извършва финансово управление на... Трябва да гарантира това, че финансовото управление на проекта отговаря на всички правила. Разбира се, комисия трябва да работи тук в съответствие и в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие. Необходимо е надлежно да бъдат разгледани процедурите и практиките от преди 2010 година. И когато се запознах с тези практики, установих, че Европейската комисия не е спазила член 53 алинея Д и член 43 алинея 6 и аз съм включила това в моя доклад за периода 2010-2013 година. Разбира се, трябва да настояваме пред Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската комисия да бъдат спазени всички правила и затова комисията трябва да направи съответните стъпки. И накрая последователността и съответствие на екологичните стратегии на Европейски съюз трябва да бъдат гарантирани. Затова е важно финансовата помощ да доведе до оптимални условия за ефективно извеждането експлуатация на блоковете от 1 до 4. Благодаря, госпожо Първанова. Е, наистина голяма важна тема за България и за Европейския съюз. И сега е, от, от, от следващия говоривши има думата. Това е изказване от името на зелените. Ето защо аз реших да да бъда и докладчик в Сянка по тази тема, говорейки от името на зелените и бидейки докладчик в Комисията по промишленост, така мисля, че по най-добър начин се постигат споразумения понякога. От името на моите колеги мога да кажа, според мен е важно да се каже, че аргументацията за извеждане от експлоатация на блокове 1 от, 4 е добра. Е, Техническото състояние на блоковете е много добро, но няма възможност за допълнително съура... за допълнително изграждане и за, за допълнително съоръжаване на блоковете. Те функционират за момента добре, но с оглед на сигурността е по-добре те да бъдат изведени от експлоатация. По отношение на блоковете 1 и 4, така както беше даден графикът, а, трябва да поемем отговорност за около 5 години, когато става дума за финансова помощ. Може да кажем 5 или 6 години трябва да поемем отговорността за финансовата помощ. И общата сума, която ще бъде прехвърлена в България и е, която идва най-напред от Европейския съюз. Това е с 860 милиона евро. има малка част от други международни фондове, но това е един добър принос, който дава Европейския съюз. Сега, за мен съществува въпроса какво ще се прави с, този, с тези пари. Триста милиона предстоят да бъдат изпратени през последния транш. Този 180 милиона ще бъдат от тези 300 ще бъдат определени за допълнителни работи за блокове, по блокове 3 и 4 и за сигурното складиране на горивните елементи. Това е важно, защото до момента до сегашните условия в България за междинно складиране – не бяха добри. Не можеха да бъдат класифицирани. Добре, аз искам да се изразя предварително, е, е, предпазливо. Сега колегата може да ме поправи, ако не съм так права. А пък, що се отнася до складирането по принцип, е, знаем, че е, горивните елементи, остатъците трябва да се експортират за допълнително преработване в, Русия. Не знае дали това би било допринесло за сигурността в Европа, България или Русия. Дали това е най-доброто решение за за крайното складиране и за крайното третиране на атомните отпадъци. И така, моето предложение като докладчик, и аз споделих мнението си с българската колега, моето предложение е тези 300 милиони евро да бъдат дадени за извеждане от експлуатация на блоковете, но 180 милиона евро, които бяха определени общо за допълнителни капацитети, които не бяха определени, тези 120 милиона да бъдат вложени в един фонд в който, с, чрез който България да може да разполага, когато става дума за преработване на атомните остатъци. Знае, че това означава преразглеждане на сумите, но аз се занимавах и с въпроса дали България има толкова нужда а, от помощ за допълнителни капацитети, мисля, че България произвежда за собствени нужди достатъчно електроенергия. Европейската, съюз, Европейската комисия твърди, че трябва да разглеждаме региона като цяло. Е, нямаме много държави членки съседки на България, но не зная какво се случва с експорта от България, какво се смята за износа на електроенергия от България, но във всички случаи финансовата помощ, определена за Козлодой, е, ще бъде използвана и за това, за, из, за създаване за из, електроенергия, <clears throat> за създаване на е, електроенергия, която не се знае какво ще се прави, ако остане излишна. Трябва по-скоро да се инвестира в иновативни проекти. В Германия, например, Белене, който предстои да се изгради в България, е много противоречив проект и според мен парите, финансовите, финансовата помощ, определен за, определена за Белене, по-скоро трябва да бъде пренасочена за преработване на отпадъците. Председателят прекъсва. Благодаря, Карен Картенбах. Аз от името на госпожа Палецки ще говоря, която за съжаление не може да присъства. Тя е докладчик в Санка по тази тема. И искам да използвам възможността да кажа следното. Ние смятаме, че ние смятаме, че преждевременното извеждане от експлуатация е разумно решение. По този начин ще се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда и ще бъде смекчен социално-економически резултат от прехода. Ние трябва да подчертаем екологичните аспекти. Подкрепям предложението на госпожа Паванова да се увеличи наблюдението и надзора за разходването на, на общностните средства. Това беше позицията на нашия докладчик в Сянка, но аз искам да кажа, че е, се радваме, когато се изваждат от експлоатацията блокове, които произвеждат атомна енергия и се радваме, че България е взела това решение. Аз съм докладчик в Сянка. Искам да кажа за колегата Хам. Хамс, аз подкрепям нейното из, изказване. Аз съм за извеждане от експлоатацията на блокове 1 и 4 и по-нататъчното складиране и преработване на атомните отпадъци, естествено мисля, че е, тези елементи не би трябвало да се експортират с пари на Европейския съюз. а парите трябва да се използват за извеждане от експлоатация и за създаване на на, кап, на капацитети, които да произвеждат електроенергия, но аз бих се радвала, ако парите бъдат вложени в иновативни технологии и една забележка за атомния Атомните отпадъци ние знаем, че винаги има един остатъчен риск – Смятам, че е важно да се каже, България е, е износител на електроенергия. И това, което каза госпожа Хамсе, извеждането от експлуатация на блокове 3 и 4 да е окончателно, а да нямат възможност тези блокове в последствие да бъдат въведени в експлуатация. Защото в България този въпрос е противоречив. Дали изобщо тези блокове да се извеждат от експлоатация? Прозрачността на използване на парите. Това е много важен въпрос. Как да се използват 300 милиона евро? Това е също важен въпрос. В е, Европейския съюз е, Европейския съюз е инвестирал в устойчиви проекти в България, но много се инвестира в е, електроцентрали на базата на е, кафяви въглеще повече трябва да са инвестициите в иновативни е, технологии. Това е моето мнение. Благодаря. Благодаря. А сега за комисията госпожа Блума Хебер може би да ни кажете вашето мнение. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчицата, че тя подкрепя нашето предложение. Е, много е хубаво, че тя подкрепя двата стълба, както и атомния, така и управление, т.е. управлението на атомните отпадъци и енергийния сектор. Искам да кажа защо този сектор е противоречив. Най-напред, ние не сме подкрепили е, атомни или, проекти или проекти за кафяви въглища, а сме се съсредоточили наистина върху иновативни технологии и технологии за енергоефективни проекти, защото това са проекти, които дават най-бързите резултати. Така че ние от комисията смятаме, да оставим за България отворена тази възможност поне до 2013 година, т.е. инвестиране в такива енергоспестяващи проекти и инвестиции в мрежи защото след закриването на блоковете енергоразпределението ще се промени. За това мрежи в България ще, ще трябват. Ние се опитахме да инвестираме в проекти за управление на отпадъци и за едно за един междинен склад за атомни отпадъци. За това не ни стигнаха много парите. Ето защо искам да помоля парламента да подкрепи нашето предложение. Благодаря докладчицата. Има думата за заключителни бележки, госпожа Първанова. Благодаря, ще мина на български за няколко секунди. Благодаря много на всички, доклад... на всички е, съдокладчици за забележките, които направиха и въпросите, които поставиха, както и за подкрепата от страна на комисията по отношение на прозрачността и на въпросите свързани с съвременно третиране на въпроса за енергийната ефективност и средствата, които България трябва да задели за това. Бих искала да внеса няколко уточнения. Преди затварянето на е, е, реакторите 1 до 4, България действително е правила износ на електроенергия в порядъка на а, някъде, може би, около а, 2000 гигавата. Но след затварянето на тези реактори а, беше предизвикано а, съкръщение на, а, съответно, на доставките на електроенергия за съседните страни, предимно Гърция, Македония, Албания и Сърбия, което доведе до а, тъмни периоди. И а, в момента а, България не обсъжда въпроса за отново отваряне на тези реактори. Имаше такава възможност до края на 2009 година, специално за реактори 3 и 4, при обстоятелства, които, а, да речем, тежка енергийна или економическа криза или тежка зависимост, както беше и кризата по отношение на газовите доставки и проблемите между Русия и Украина но България въпреки всичко не направи това предложение до комисията, така че този период, дори и от тук нататък да има такава кризисна ситуация, не би могло да се обсъжда подобно отваряне. Следователно въпросът е приключил. България няма претенции по този въпрос. И е, от тук нататък е, е, средствата, които се предвиждат, уточнението, което искам да направя, Действително, по отношение на отработеното гориво, България има договор с Русия, който договор в момента по във връзка с това гориво, което е приключила работата в реактори 1, 3 4, е в действие, но за това междинно хранилище, за което говорим, става дума за по-малко отпасните отпадъци, които са от структурата и е, самото е, демонтиране на е, сградите на реакторите от 1 до 4. Така че не става въпрос България от тук нататък да бъде зависима или по някакъв начин да експортира отработено гориво и заради това да бъдат използвани тези 300 милиона, а съвсем за различно нещо става за, по отношение на тези по-скоро строителни материали, които трябва да бъдат съхранявани безопасно. Още веднъж искам да благодаря към момента, което също искам да обърна внимание на този въпрос за заместването на тези 2000 е, гигавата, това са, е, имайте предвид, че в България е, компенсацията се извърши за сметка на кафяви въглища и от началото на 2010 година би трябвало България да затвори 4 малки такива станции или така наречените тецове, които работят с твърдо гориво, което към момента, ако се случи, би предизвикало режим на ток в самата страна. И а, именно заради това аз съм на мнение, че България трябва да изпълни ангажимента си а, и съответно а, тя винаги го е правила, но в същото време трябва да не се допуска дестабилизация на е, енергийната енергийните доставки за страната. Затова е изключително важно България много бързо да замести тези 2000 е, гигавата, за да не компенсира с технологии, които вече би трябвало, е, които са много е, за околната среда много тежки и които би трябвало вече да са предприяти стъпки за тяхното елиминиране. Но ще бъда много доволна, ако с съдокладчиците имаме възможност да обсъдим и да постигнем общо мнение в следващата седмица. Благодаря много. Имайки предвид, че срока е 1 март, може би до края на тази седмица ще бъде добре да направим едно такова обсъждане. Danke, Frau Pavanova. In der Tat, 1. Благодаря, госпожа Първанова. Наистина 1 март на обяд е срока за подаване на предложение за изменение по този доклад. Благодаря. И така преминаваме към последната точка от дневния ред. Правомощия за законно деклариране. Имаше промяна. Промяна, наложена от договора от Лисабон. Парламента има повече компетенции и председателския съвет предложи ние като парламент да направим доклад, който да представим в пленарна зала. Водеща комисия, е правната комисия. И тъй като законното делегиране засяга нашата позиция. Доста често смятахме, че е хубаво да направим едно един документ, едно изказване, става всъщност дума за това, че ние на едно, сме на едно равнище с съвета, а не сме на заден план, както при предишната процедура на комитология. Освен това става дума, че трябва да имаме достатъчно време за обработване на законодателните предложения. Е, имаме естествено една специална ситуация, когато става дума за коледна вакансия и великденска вакансия, т.е. това време трябва да бъде взето предвид. Но не може само национални експерти да са включени в е, консултациите, когато комисията изготвя своите законодателни предложения, а парламента да не е също е, въвлечен в е, работата на, още на тази фаза. И става дума за междуинституционалното споразумение между трите институции – така че това е, може би, <clears throat> една кратка, едно кратко въведение към моето предложение. Господин Петелиза, благодаря, господин председател. Благодаря за вашата работа. Ние смятахме, че Ние изпълняваме компетенциите си в името на гражданите. Благодаря за помощта, която ми оказахте. трябва да внимаваме, защото имаме доста голямо количество законно делегирани документи в нашата комисия. Трябва да видим дали може да се справим с целият този обем, за да няма прецедент. Ние говорихме по този въпрос вече с колеги. По принцип, може да подкрепим предложенията на председателя, може би някои малки уточнения. По точка 1 бихме добавили от името на НП че това законно делегиране трябва да се разглежда индивидуално от случай на случай, в зависимост от темата, с която се занимаваме. Тогава това вторично законодателство може да има по-голямо или по-малко политическо значение, затова трябва да сме гъвкави, като когато прилагаме законното делегиране. И при точка 4 да не говорим за ранно одобрение, а за а за една определена процедура, която предлагаме. И когато е спешно, трябва да се отклоним от съответните срокове и да предложим други. И точка 5 последна точка, подточка. Inviting preparatory meetings in relation to delegated acts. т.е., ние предлагаме да кажем involving парламент, т.е. включващи парламента в подготвителната работа. Ние искаме още на тази фаза, както и съвета, да бъдем включени в работата на по подаден документ. Ние трябва като Европейския парламент да сме на, да бъдем разглеждани на еднакво равнище като съвета. Това са просто малки предложения за подобрение, иначе смятаме, че е, документът, изготвен от председателя е много добър и го подкрепяме. Благодаря. Да. Виждам, че няма много жар в разискванията по тази специална материя. Е, разбирам от Петър Лизе, че това е, е, че процедурата, за която говорихте, е друга процедура от процедурата на одобрение. Т.е., че това е спешна процедура. Хубаво е и предложението, което направихте на второ място. А и по точка 1, по принцип, старата процедура по кометология се замества от новата процедура по, по член 92. Да видим дали от случай на случай ще може да процедираме, но това е във всички случаи предложението. Е, на 25 февруари, 12 часа, е крайният срок за предлагане на изменения. Днеска приключваме с дневния ред и разискванията. Ще се видим отново след обяд